Дами и господа, скъпи колеги, добър ден! Тази сутрин и утре сутринта ще разгледаме много проблеми, много, много, много ви моля. Имаме много проблеми, които трябва да обсъдиме, имаме много точки в дневния ред, така че нека да се придържаме към правилата. Äh, Имате ли забележки по дневния ред? Очевидно няма. Искам само да ви кажа, че ще се опитаме да разгледаме всички точки, записани в дневния ред, а в 11.30 трябва да сме приключили с разглеждането на тези точки, тъй, че, тъй като госпожа Хадегард ще е, дойде точно в 11.30. Сега приемане на протоколите. Извинявайте, но е, не съм виновен за е, това, че протоколите са, раз, са раздадени много късно. Трябва да се променят тези неща. А сега минаваме към точка 5. Интегритет и прозрачност на енергийния пазар. И нека да не забравяме, че над нас е надвиснал облака. А сега имаме 30-30 минути за разглеждане на тази точка. Благодаря ви, господин председател. Днес ще, ще разгледаме за пореден път предложенията за изменения и с, работих в тясно сътрудничество с а, докладчиците в Сянка. Бяха внасени 345 изменения, които разгледахме с господин Свобода Тюрмш и Гюрк. Те в момента са вече 32 и за това им благодаря за отличната работа. След като се разговаряхме с комисията, проведахме консултации с комисията, която така много благосклонно погледна на нашите предложения и сега ще ви предложа компромисните изменения, които ще трябва да гласуваме утре. Първо обхват. Оп. Обхват измене, компромисно изменение 2022. Става дума за пазара на газ и електричество, но в компромисното а, изменение са включени и сертификатите и е всичко свързано с правата на емисии. Няма допълнителни обвързващи мерки. А що се отнася до сертификатите, записали сме надзора, но както казвам няма обвързващи мерки. Тоест, агент, що се отнася до а, дефинициите. описали сме така налечената вътрешна информация. Става дума за компромисно изменение 11 и търговията на Едрел, която е засегната в изменение 2.11. Какво означават вторични продукти или деривати от на газ и електричество, какво означава а, вътреш, допълнителна вътрешна информация, която може да се разпространи. Това е записано в компромисно изменение номер 16. Правилото де минимис, компромисно изменение номер 14. Правилото де минимис няма да се прилага за транзакции или операции под известен прак, тъй като това ще донесе допълнителна бюрократична тежест на малките оператори. За това смятаме, че трябва да се определи прак, който обаче за сега не може да бъде фиксиран. Това ще стане е, след е, с делегиран акт. И цифрата, е, в момента виждате, там е записан хикс, хикс, хикс. Тази цифра ще бъде определена до края на годината, но при всички случаи е, подобен, подобен обмен няма да е, промени правилата на, на пазара. Компромис 20 става дума за и информацията, която трябва да се предостави на агенцията, освен ако в държавите членки съществуват органи, които са натоварени с предаване на информацията. А също така трябва да се оповести, ако тази информация се предоставя на агенцията и на трети страни или други органи трябва също така да, да се изпрати уведомление на Агенцията за борба с картелите в Германия. Това е възможно. В компромис номер 6 са описани мерките за защита на чувствителните данни, които се предоставят на а, органите. А, трябва да прилагаме най-високите стандарти а, в сътрудничество с Агенцията по за сигурност на а, мрежовата информация, информационната сигурност. Съвета и е, парламента обаче трябва да участват в е, определянето и изработването на делегираните актове. Това е, знаете, че тези актове са много важни, значими за е, функционирането, но ние трябва да участваме в тяхната подготовка. Парламента и съвета трябва да бъдат държани в течение на хода на цялата работа и да участват в консултациите или поне да бъдат уведомявани за консултациите, които се провеждат от комисията с съответни експерти. Съвета имаше особено мнение относно регистрирането на участниците в пазара в 18-то компромисно изменение е, е вписано, че всяка държава членка трябва да притежава регистър или да въведе система за регистриране. Държавите членки, които е, не, не са определили или не са изработили подобна система, трябва да е, направят това съгласно нормите, които ще бъдат определени. Комисията същевременно трябва да е, изработи график, е, включително и за регистрирането. Сега компромисно изменение номер 9 и санкциите, които се прилагат. Е, държави, държавите членки трябва да определят минимални санкции, които трябва да бъдат по-високи от печалбата на съответния оператор на пазара и е, трябва да покриват също така щетите, които са нанесени на потребителите. Е, в 9 и 18 изменение виждате са описани делегираните актове и комисията трябва да определи срока, от който, който срока за въвеждане на санкциите и за прилагането на санкциите. Става дума за година Хикс, както виждате още веднъж. Междувременно комисията трябва да подготви делегирани актове, които да а, определят процедурите за издаване на лиценз. Сега а, става дума за бюрата за свръзка. обикновено държави. Държавите членки и Словения в случая упражнява натиска за да има съответ, съответните, съответния персонал, финансови средства, като е, е, тези бюра за свръзка трябва да, да се намират в е, близост до големите е, оператори. Искам да благодаря на всички колеги още веднъж и се радвам, че мога да представя положителни резултати. Благодаря. Благодаря. Сега трябва наистина стрикно да спазваме времето за изказване. И да се изказваме по-дисциплинирано. Сега докладчика в сянка. Благодаря, че ми давате думата. Първо искам да ви благодаря за сътрудничеството. А, смятам, че и другите докладчици Сянка могат да се съгласят с мен, когато казах, че имахме прекрасни отношения на сътрудничество и се надявам, че нашият принос ще спомогне за подобряване качеството на доклада, защото отгоре на всичко той се изработва на една отлична база, предоставена от комисията. Задачата ми е съвсем проста, защото докладчика всъщност засегна всички основни моменти. Мисля, че успяхме да а, постигнем два важни компромиса. Единият а, се отнася до текста като такъв, някои от моментите в него, например компромисите относно паралелните процедури за докладване, но тези компромиси включват също и уточняване на дефиницията за търговия и с използването на вътрешна информация. Също така има и примери, които могат да ни насочат по отношение на практическото прилагане <clears throat> на изискванията. Другият компромис, който постигнахме, се отнася до първоначалният обхват на законодателството. Например, компромиси относно търговията с, с емисии, хармонизация на разрешителните режими и на санкциите. Мисля, че в този контекст специално е важно да не се отклоняваме от основната цел която сме си поставили. Системата за сертификация и така нататък представлява един искрен компромис, който е съвсем реален и трябва да се постигне, за да може регламента да функционира надлежно и да донесе практически резултати. Струва ми се, че имаме възможност да гарантираме правилното му прилагане. В заключение, благодарности за съдействието и за отличните компромиси, чрез които посредством преговорите с съвета ще успеем да въведем регламента в най-скоро време. Благодаря ви много, господин председател. Е Искам да поздравя господин Свобода, който е, за съжаление не може да присъства и който ме помоли да ви е, предам, че нашата група е удовлетворена от работата на докладчика и е, духа на сътрудничество, който доведе до отлични резултати. Що се отнася до измененията, искам да споделя, е, че те са много добре представени и разяснени от докладчика и нашата група може да ги подкрепи. Е, споразуменията, които бяха единодушно постигнати, дават възможност да силна позиция на парламента спрямо съвета. И можем да очакваме по време на трилога добри резултати. Благодаря ви. Благодаря. Господин Шимански, благодаря ви много. Е, справоздавцами ченями била była добра, че... Наистина отлично сътрудничество между докладчика и докладчиците в сянка. Доказателството за това е, че постигнахме добри компромисни е, предложения за е, този е, регламент, който ще е от изключително значение за енергийния пазар. Много е важно да има съгласие между нас, тъй като няма много време, ще спомена само два въпроса, особено важни за десницата в парламента. Данните на първо място какви данни трябва да бъдат предоставени на органите, техническите стандарти трябва да са ясни. Този въпрос е включен в компромисните предложения. По отношение на делегираните актове, не става дума тук за влиянието ни върху комисията, а за енергийната и за правната сигурност – и трябва ясно да бъдат посочени в регламента тези източници. Тук става дума отново за добро сътрудничество между парламента, комисията, съвета и експертите. Мисля, че това е отлично формулирано в компромисните изменения. Гледната точка на Европейския парламент, който предлага докладчика, също се, може да се радва на нашата подкрепа. Клод Тюрмс. Благодаря много. Искам да благодаря на докладчика господин Шаци Макаци. Той а, а, участва така с една отвореност тези разговори, но освен това беше доста а, твърд, а, той отказа да се поддаде на натиска, от който понякога се оказва от страна на а, правителствата на различните държави. А, тук е важно да се затворят а, възможностите за оставяне на вратички и пропуски а, в нормативната база. А, утре ще гласуваме. Имаме три изменения от НП. А, е, 88 от господин Видал Квадрас и 66 от господин Ароял са а, такива, които могат да се насочат против намерения от нас компромис. Затова ви моля утре да не а, отворим пак някакви пробойни а, и някои те вратички, които ние така работихме да затворим. А що се отнася до а, мониторинга, мисля, че това е много важно. Може да се види тяста връзка между информацията на пазара а, и ценообразуването в, а, електроенергетиката. Утре ще внесем едно изменение е, от името на зелените, което още не е отразено в компромисите и специално отваря път е, за регионално сътрудничество между регулативните органи. А, така че а, изрично да се засили регионализацията на пазарите. Между регулаторите и АСЕР трябва да има изрично упоменаване на регионално сътрудничество между енергийните регулатори. Примерно ако имате един пазар между Германия, Франция и Бенелукс, пет държави, да има изрично място за ролята на енергийните регулатори в регионално сътрудничество. Освен това, а, не бива само да се насочват а, разпоредбите към а, пресичане на а, криминалната незаконната дейност, но и а, към гарантиране на повече прозрачност а, на пазара на електрическа енергия и газ. В тази посока ние се надяваме, че с нашето предложение да дадем една роля на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори АСЕР по отношение на прозрачността на борсовите пазари на енергоисточници, така че да закрием възможности и за вратички от тази посока. Благодаря. Господин Герек. Драги колеги, струва ми се, че е възможности да се спекулира на пазара на енергетика енергията ще бъдат по-малки, ако се определят срокове, които да са по-кратки. По отношение на изследователската дейност, институтите трябва да имат достъп до данните и по този начин ще е, бъде гарантирана по-добра прозрачност. Благодаря ви. Албачитис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat noriu prisidėti prie visų. Господин председател, и аз е, бих искал да се присъединя към благодарностите, отправени към доклада, тъй като това е един от най-важните документи, изработени през последните две години и чрез който ще можем все пак да постигнем целите, които сме се поставили. Интегрирането в единния пазар изисква една единна система за управление на пазара и за това за бъдеще, според мене, ще трябва да изберем една по-централизирана система, за да можем да осигуриме прозрачност на ценообразуването. А, ще трябва да има съответни мерки, за да можем да контролираме пазара, за, за да можем да се справиме с изкривяванията, с а, а, проблемите на пазара, но за да, за да постигнем това, трябва да да, при, да имаме една единна система за прилагане на, на, на санкции. Агенцията трябва да има по големи право, правомощия, първо за налагане на санкции, както комисията има подобни правомощия, когато правилата са нарушени. Благодаря ви. Благодаря много, господин председател. Държа да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Смятам, че постигнахме добър компромис който гарантира конкурентно способността и прозрачността на енергийния пазар. Европейските структури и пазарните инструменти, е, включени в третия пакет, е, както и е, инициативите на Европейската комисия, насочени към е, по-добра прозрачност на енергийния пазар, всичко това би трябвало да доведе до успешен край процеса на либерализация до края на 2014 година. Трябва да се постигне хармонизиране на различните регулаторни системи. Е, регистрацията е, на е, субектите също трябва да се насърчи. Подобна регистрация не би трябвало да означава бариера, пречка за субектите на пазара. А, това е възможност за по-добър контрол и ако това води до проблеми на трансграничния пазар, тогава те могат да бъдат решени по-бързо. Правните разпоредби трябва да бъдат по-адаптирани, по-ясни, органите трябва да бъдат независими и разпоредбите трябва да е, решенията трябва да се извършат на национално и европейско ниво. Смятам, че съветът ще сподели гледната точка на парламента и ще постигнем успех. Е, председателят, е, няма други желаящи да изкажат, комисията, госпожо Бернар. Like благодаря. От наша страна също искам да благодаря на докладчика и докладчите в Сянка за свършената работа. Прекрасно работихме заедно. Очакваме с нетърпение подробностите относно компромисните текстове, но по принципните въпроси не предвиждам някакви е, особени затруднения за постигане на съгласие по време на триалогзите през юни. Благодаря. Много обещаващо звучи. Половин минута имаме. А... Многократно сме отбелязвали, че всичко зависи от е, обсъжданията, от преговорите с съвета. Има още някои проблеми, които трябва да бъдат обсъдени, по които трябва да се преговаря. И все още има някои различия, разногласия, но като цяло смятам, че вървиме в правилната посока. Благодариме за документите, които ни бяха предоставени от комисията. Какво да кажем в повече? разбира се, когато става дума за проблеми, за документи, трябва да разгледаме нещата и проблемите един по един. Благодаря ви за това, че спазихме времето, което ни беше отпуснато. сега минаваме към следващия, следващата точка. Контрол на опасности от големи отвари. Господин Ена. Благодаря, господин председател. Някои общи елементи. Директивата, е известна като се 2, за овладяване на опасностите, свързани с големи аварии, включващи опасни вещества, цели избягването на такива инциденти, ограничаване на последиците и за околната среда, и за човека и приемане на съответните предпазни мерки. И а, това се отнася предимно до химическата индустрия. Комисията се възползва от ревизирането на директивата, наложена от приемането и влизането в сила на регламент. Няма да ви дам номера за етикетите на смесите и веществата, на които се позовава директивата, за да ревизира също така структурата и основните разпоредби на директивата, които от приемането и не са изменени. И въпросът е прост. Трябва ли парламента и комисията да поставят само един слой красива боя? без да извлекат кой знае какви поуки от катастрофите, случили се през последните години. Съществените изменения са свързани с опасностите за здравето, сменени са категории, категория първа, както и други, по-специфични категории, които се въвеждат от съответния регламент – и а, това а, включва и експлозивите и възпламеняемите вещества. А, комисията а, предлага обикновено транспониране а, без особени изменения. Сред другите предложения има нови разпоредби за информацията, свързана с сигурността, участие в взимането на решения. Разбира се, не всички възприемат по един и същи начин тези предложени изменения. Комисията смята, че броя на засегнатите фирми трябва да остане, ще остане приблизително същия. Химическата индустрия смята, че обектите ще се увеличат с повече от 10%, но а, в крайна сметка този текст остава доста под очакванията. И решението, което стои пред нас е ще се задоволим ли да останем обикновени наблюдатели или е, трябва да вървим напред, за да засилим мерките за е, безопасност и сигурност. Участието на всеки един е от особено значение, ние го очакваме, а сега като докладчик нека да направя няколко бележки. От общ характер първо. Предложеният текст е, е, има, съдържа много възможности за дерогации. И това създава проблеми. На второ място, прерогативите предоставени на работниците и техните представители и организации са сведени до минимум. Огромно място се отдава на информа... информираността и консултирането, допитването до обществеността, но съвсем кратко, само в един член се споменава за участието на персонала на тези предприятия. Член 22, който е свързан с достъпа до правосъдие, признава правото на всяко НПО да изискването да разполага с достатъчен интерес, за да може да действа. По този начин са забравени работниците и това трябва да бъде коригирано. По отношение на директивата и приложенията. Не се споменават рисковете, свързани с загубата на овладяване на в случаите прибягване на, до подизпълнители. И всъщност подизпълнителите създават проблеми. Е, в Тулуза, например, случая ЗДФ е, показа, че именно е, трудностите за прехвърляне на техническия потенциал доведе до смъртта на 31 души. И изобщо не стои въпроса за ефективността на превенцията на рисковете. В член 11.4 само се споменава за консултиране на подизпълнителите, което е крайно недостатъчно. Има и други въпроси. В проекта за текст се говори за координиране на между компетентните органи, но какво става с протоколите, изготвени от органите по трудово право? Нищо не се казва също така за опита, почерпен от случилите се аварии. Голяма част на дебата беше посветен на това по време на изслушването Комисията по околна среда, а именно бележките свързани с природните рискове, катастрофата в Фукушима показа, че само технологичния риск, само взимането преди на технологичния риск не е достатъчен, за да гарантира безопасността на инфраструктурите, на инсталациите. Що се отнася до преноса на опасни вещества, трябва изрично да се посочи в текста бъдещата директива съвезо 3 на тези опасности. Превоза на опасни вещества се използва от много производители, за да намаляват текущите си запаси, без да спазват всички изисквания. Би било нормално този поток да бъде включен в трайните запаси на предприятията. Тази мярка ще доведе до по-голяма отговорност на инвеститора. Особено с оглед на развитието на многомодалния транспорт. Това исках да кажа. Мога да изброя безчет примери които подкрепят изказаното от мен. Подчертавам, че е изключително важно а, участието на всеки един и ако тези бележки, ако ораторите вървят по посока на по-голяма сигурност, техните бележки ще бъдат взети предвид в доклада. Благодаря ви. Зараз. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да взема думата в качеството си на докладчик в сянка индустриалните бедствия, аварии могат да имат много тежки последствия, включително и човешки жертви. В, мога да ви дам примера с Унгария и е, червената кал. То, последиците могат да бъдат отрицателни и много зловредни и за околната среда. За това наистина тази директива трябва да бъде преразгледана и да бъде тълкувана по, по различен начин. Става, става дума за директива, която ще даде възможност да се намали броя на авариите в Европа. Цяла, цялата система е била променяна неколкократно, но ние бихме искали да има наистина истинска защита срещу риск. Е, директивата Севезо 2 функционира нормално и някои от структурите и някои от стандартите няма да бъдат променени и това е нормално. Но приложение едно би трябвало да, да бъде е, актуализирано. То определя и обхвата на директивата. и управлява отрасли, които използват токсични вещества. Съответно, 3 до 5% допълнителни промишлени отрасли или предприятия ще бъдат е, в обхвата. Може да се може да се, пред, може да се предвиди, може да се предвидат изключения, т.е. изключване на някои вещества, които не са а, много токсични или които се използват твърде, твърде рядко. Необходимо всъщност е да се допълнат а, приложенията чрез а, обикновената законодателна процедура. Бих искал също така да засегна проблема, свързан с рекламата. Трябва държавите членки да разполагат с възможността да решават каква информация може да бъде разпространявана и каква не. Също но държавите членки трябва да, да пристъпят към координиране на инспекционните процеси и също и упростяване на процеса на информиране. Можете да вземете думата. Желаете ли? Не. Благодаря, госпож, господин председател. Първо бих искала да поздравя докладчика господин Ена, който спомена много важни компоненти, които трябва да станат част от тази директива. Аз искам да се да наблегна на превенцията. Трябва да, се избег... трябва да се избегнат абсолютно всички рискове, свързани с е, избухване и експлозии с токсични вещества, като се защитат предимно работещите на, е, по место. Аз бях член на е, комисията, която проведе разследване при аварията СДФ Тулуза и ние е, изработихме е, една цяла серия от препоръки. Първо, най-важното е да бъдат информирани и обучени трудещите се. Колкото по, е, повече, с повече информация е, разполагат, толкова повече ще са в състояние да пред, предотвърдат авария. Второ, трябва да се избегне Е, прибя, прибягването към подизпълнител на подизпълнителя. Това трябва да се забрани. Подизпълнител, който да наема подизпълнител. А също така об... общественото разследване. Общественото разследване трябва да, да направи оценка на риска и да очертае периметрите на сигурността, защото в случай на пожар или в случай на експлозия се определя има един периметър, в който може да има смъртни случаи и по принцип този периметър трябва да бъде в рамките на съответния обект или предприятие. А в никакъв случай той не трябва да, не трябва да излиза извън границите на предприятието ако този, този до близо до този периметър има жилища или други сгради, трябва да има много добра информация, трябва да се организират симулативни упражнения за превенция и, също, и същевременно да се определят зони за евакуация или и, методи и процедури за евакуиране. Що се отнася до транспорта? Понякога при присъствието на превозни средства или на складове в рамките на предприятията са допълнителен източник на рискове. Например, в, в гарите имаме влакове, имаме вагони, контейнери, е, съдържащи експлозивни вещества. Това също трябва е, да бъде предвидено. Инспекциите. Е, в рамките на Севезо 3 всички, всички предприятия трябва да подлежат на контрол поне три пъти годишно, като един от тези контроли трябва да бъде проведен без предварително предупреждение. Също, същевременно трябва да се, да се осигури необходимия брой инспектори, защото си даваме сметка, че има много обекти и е, недостатъчна е, коли, бройка инспектори. Тоест, също така броя на инспекторите трябва да съответства на броя на обектите във всяка държава членка и да се предвиди, както казах, е, контрол на място без предварително уведомление. Господин Панайотов. All... Благодаря, господин председател. Първо, що се отнася до този доклад, искам да поздравя докладчика за тази отлична работа а, много трудна, между прочим. Искам да благодаря също и на докладчите сянка от а, другите а, комисии. А, по отношение на Севезо 3 има няколко въпроса, които а, будят а, спорове. Между другото, имах а, възможност да обсъдя тези въпроси с господин а, Адер също така. А, тук трябва да имаме компромис, който да гарантира безопасност на околната среда и на населението, без това да пречи на конкурентоспособността на химическата промишленост. Първо, етикетиране на опасни вещества и смеси. Позицията ми е да проявим доверие към експертните познания на Европейската комисия по темата – а, защото а, тя се основава на статистика от а, а, аварии. Второ, съгласен съм с предложението на докладчика да се разшири а, да се разширят части четвърта до седма, а останалите части да се третират като делегирани актове. Три. А, осведомяване на а, а, обществеността. Разпространението на подобна информация, твърди се, може да засили опасността от терористични нападения. Аз мятам обаче, че трябва да се насочим към реалните опасности. Експертите ни сочат, че има по-голям риск от аварии в химическата промишленост, отколкото от терористични действия там и трябва да има информираност. Пето, регистрацията трябва да се прави веднъж на 5 години, а, а, минимално веднъж годишно да има проверки. Съгласен съм и обекти, които са класифицирани като опасни, трябва да подлежат на по-чести проверки. Благодаря. Äh, äh, Благодаря. Следващия оратор Благодаря, господин председател. Благодаря на, за възможността, е, която давате и на Европейската комисия да се изкаже по е, пред, не, своето предложение. Искам да коментирам и някои от въпросите и коментарите, изложени тук от е, уважаемите депутати и докладчика. Първо, правилно е, да се посочи, че преразглеждането на регламента е провокирано предимно от промените в директивата за класификация на химическите вещества. Там се говори основно за такива химикали, класифицирани по тази директива и тъй като нормативната база там се промени, ние трябва да синхронизираме текстовете, които се отнасят до съответните правила. Комисията се възползва от тази възможност да направи пълен преглед на директивата. Първото ни заключение беше, че директивата а, дава добри резултати. А, това е доказано при редица инциденти и аварии. Ако погледнете а, статистиката, ще видите, че се увеличи броя на регистрираните в Европейския съюз а, обекти. също времено броя на авариите намалява, което е насърчаващо. Все пак ставаме свидетели на аварии и този брой е твърде висок. За това ще продължаваме с мерките, осигуряващи спазването на този акт, за да може по-добре да се работи по посока на превенция и ограничаване на последиците от подобен род аварии. Ще се спра първо на това как директивата подхожда към класификацията на химическите вещества и защо предложихме този инструментариум чрез който да си осигурим известна гъвкавост. Новите правила относно химическите вещества ще означават, че редица вещества в бъдеще ще се класифицират на основата е, на присъщите си свойства и съответно ще влизат в приложното поле на директивата Севезо 3. Опитът сочи, че в някои случаи а, тези а, свойства, присъщи на дадено вещество, не отразяват а, реално опасностите, които се проявяват при използването на веществото в индустриални условия. При тези случаи комисията предлага да се приемат делегирани актове, които да а, посочват а, случаите, при които тези вещества ще влизат в приложното поле на директивата и в кои случаи няма да попадат в него а, кога се проявяват подобен род опасности. Според нас подходящ инструмент за това нормативно уреждане са делегираните актове. Искам да посоча, че класификацията на химическите вещества съгласно а, съответното законодателство се извършва чрез кометология с контрол съгласно разпоредбите на договора. Следователно, Обедени сме, че а, второстепенната нормативна база е подходящия начин, по който може да се определят случаите, при които ново класифицираните по реда на директивата за класификацията, етикетирането, пакетирането вещества ще съответстват на разпоредбите и на Севезо 3. А тези критерии са изложени в а, Анекс 7 смятаме, че по този начин в предложението се осигурява съразмерност на регулаторната намеса и въздействието върху индустрията предвид гарантиране безопасността на населението. Що се отнася до въпроса за природните бедствия, който също се поставя от докладчика? В приложение 2 на директивата се определя основният механизъм на директивата, а именно доклада за безопасност. Това е инструмент, който се въвежда с тази директива. сценарият при изготвянето на този доклад трябва да включва и въздействието на природни бедствия като земетресения и наводнения. Това е нов елемент, който според нас е много важен. Надяваме се също да въведем конкретна разпоредба за анализ на аварии в миналото и отчитането на полуките от тях. Това е важно като обща постановка за тази директива, не само в този член, а изобщо а, използването на докладването в а, държавите членки за разпространяването на подобен а, род а, а, информация а, на базата на натрупан опит. Надявам се. А, господин председател, че ми дадете още няколко минути да отговоря на поставените въпроси. Да, ще го направя съвсем кратко. Първо, а, по отношение на а, безопасността на работниците. След инцидента в Тулуза бе прието изменение, което въвежда участието на работниците в управлението на системата за безопасност. И консултациите и участието на работниците в вътрешните планове за реагиране при аварийни ситуации. По отношение на транспорта има конкретно регламент от 2008, където се урежда безопасността при транспорта по железопътен шосейен и воден транспорт. Това е по-различно, отколкото се вез от 3. Там се разглеждат неподвижните, недвижимите обекти. Там а, се изисква по-специфична но уреждане на тази материя. С това, господин председател, надявам се отговорих на поне някои от зададените въпроси, но можете да ни отправите и по-нататъчни питания. Благодаря. Благодаря. Е, отново ще дам думата на докладчика за кратко. Благодаря, господин председател. Радвам се от това, което чух от колегите. Е, мисля, че те подчертаха основните елементи. Не смятам, че напълно съответства всичко това на е, позицията на комисията, но е, така или иначе ние не искаме да ограничаваме индустрията да произвежда това, от което се нуждае гражданството, но трябва да гарантираме неговата безопасност. Благодаря ви. Да, бяхте много кратък и прецизен. И така, е, графика е ясен, посочен е, така че можем бързо да преминем към точка 7. Европейски подход за колективна защита. Госпожа Коларска-Бобинска, докладчик, така че получава първа думата. Uh, you, Mr. Mr. Uh, Chairman, do... Благодаря, господин председател. Скъпи е, колеги, дебатът по колективната защита на европейско ниво не е нов. 2008 година получихме първата бяла книга от комисията по въпроса за колективната защита в борбата с картелите и една зелена книга за колективната защита на потребителите. В 2009 година парламента прие резолюция по темата. Чак сега, по силата на Лисабонския договор вече а, и по неговите правила, се връщаме пак към темата. Комисията иска да предложи нормативно уреждане по въпросите и ни прикани към консултации. И а, този наш обмен на мнения е част от участието ни в консултациите. Аз съм убедена, че а, този доклад ще препотвърди а, позицията на парламента, изразявана и по-рано. Ще а, изясня позицията си по темата, тъй като ще се връщаме към нея не веднъж и няма да я приемаме единодушно. Трябва да си зададем два въпроса. Желаем ли да има европейска система на колективната защита? Знаем, че такава функционира в Съединените щати. Та, въпросът е дали желаем нещо подобно, макар и не същото в Европа. И вторият въпрос, какво трябва да влиза в тази система и докъде да се простира колективната защита? Смятам, че да, имаме нужда от европейска система. Приветствам свършеното от комисията по отношение на гарантирането на ефикасна защита за всички всеки в Европейския съюз, чието правила са накърнени. Обедена съм обаче, че основното, върху което трябва да се съсредоточи вниманието е потребителя и а, малките и средни предприятия, тяхната защита. Важното е, че системата трябва да помага на а, физическите лица и на малките предприятия, а не да дава на корпорациите още един начин да се дават взаимно под съд, което понякога може да създава сериозни проблеми. Същевременно са необходими гаранционни мерки, така че фирмите да не бъдат излагани на съдебни а, производства само с цел да им се навреди. Затова трябва да има ограничения за това какви организации могат да завеждат дела. Ние не искаме да се стига до създаване на, проф... на организации, които а, заниманието им професионално е да дават подсъд корпорациите, а, за да ги печелят а, и да се облагодетелстват от това. А, освен това, трябва завер... тъжителите да а, могат а, да се включат в отговорността за поемане на разноските. На трето място, трябва да има решение за допустимост преди да се приеме към а, изслушване на делото по същество. Не на последно място, нужни са ясни правила а, за компетентните съдилища. Трябва да не се допуска а, туризъм с цел намиране на най- а, изгодното, изгодния компетентен съд, за да не би тъжителите да а, отиват в друга държава, където може да няма а, връзка с самия случай, но това да е в тяхна изгода. За това трябва ясно да се определи към а, кои съдилища може да се отнася такова дело. Съгласна съм с предишната позиция на парламента, че а, делата за колективна а, защита трябва да а, допускат а, и, а, присъединяване на новите жители по изрично тяхно искане. Държавите членки, освен това, трябва да имат възможност да а, модифицират съществуващата си нормативна база. В европейск, на европейско ниво трябва да се въвеждат само принципи и а, в то на факултативен принцип и да се дават насоки, като държавите членки преценяват дали да ги въведат или не. Тук се говори също и за обещетение. Труден въпрос, защото става въпрос за финансови средства. Решенията относно финансовите обещетение трябва да се опират на националната законодателна уредба договорите не ни дават достатъчно ясна правна, правно основание за решаването на тези въпроси, касаещи финансовите обещетения и за това становищата там не трябва да бъдат задължаващи. Не на последно място, господин председател, целта на колективната защита трябва да бъде да се подпомогне самата съдебна процедура за потребителите и малките и средни предприятия. Ясно е обаче, че от вече натрупаният а, юриспруденция сочи, че това че има възможност за альтернативни методи за решаване на спорове, които са по-ефтини и по-бързи, така че трябва да решим а, какво да предпочетем. Това съображение също трябва да се отчита. А, но а, альтернативното разрешаване и уреждане на спорове не трябва да е задължително и при нарушение на европейско законодателство а, такова споразумение трябва да се смята за нещожно. А, потребители трябва да имат възможност да решат как да процедират имаше в началото доста теми, които бяха много спорни, трудни и се надявам, че те ще намерят своето решение в дебата в комисията ИТРЕ. Благодаря много. Благодаря. Де Анджелис. Моля да ме извините, Де Анджелис. Благодаря, Благодаря, господин председателю. Е, формите за колективна е, защита е, са многообразни в Европа, понякога и противоречиви, тъй като няма един форма за цялата за целия Европейски съюз, няма две еднакви системи. И има европейски граждани, които не могат да се ползват от ефективна система, а освен това и самите предприятия действат в атмосфера на неяснота и могат да бъдат жертва на злоупотреби. Смятам, че е, трябва да се стремим към европейска система, но не за първи път комисията разглежда този въпрос. През 2005-2008 година е, въпросът за колективните е, жалби беше предмет на бяла книга след зелената. И позициите, които бяха е, изразени тогава, бяха ясни за потребителите, но пък тогава фирмите бяха против. Това е наистина е деликатна тема, която може да се разглежда само в рамките на европейските съдебни традиции. Има големи различия между различните държави. Някои процедури се отнасят до конкретни сектори, други пък дават възможност на обществените органи или на сдруженията на потребителите да действат от името на група граждани. Има и несъответствия, свързани с категориите жертви, пострадали, които могат да прибегнат до подобни средства на колективна защита. Нещата са доста объркани. Трябва да търсим решение, което да гарантира доброто функциониране на съответните инструменти, така както това е предвидено в хартата на основните човешки права. Не съм убеден, че принципа на колективна защита е единствения път е, сигурно има и други правни инструменти, които биха позволили е, по-бързо и по-ефтино решение, което е в интереси на потребителите и на фирмите. Е, наистина тази тема е историческа битка, по отношение защитата на потребителите и крайно време да стигнем до един минимален прак на сигурност и то в разумен срок. Смятам, че е необходимо да се намери решение, което да изчисти противоречията между потребителите и техните сдружения – понякога става дума и за микропредприятия. И в заключение ще изпратя заедно с колегите от моята група на социалистите демократите предложенията ни а, за изменение на докладчика, предложения, които а, ще допълнят и ще е, гарантират един по-строен подход на Европейския съюз. Госпожа Холм. Uh, Благодаря. Определено е необходимо да се придвижим по-напред по отношение на европейския подход спрямо колективната защита. Приветствам казаното от докладчика, особено що се отнася до ползата, която ще бъде осезаема на първо място за малките предприятия. Смятам, че в държавите членки а, за малките и средни предприятия е а, трудно да заведат дело, когато трябва да се изправят пред а, големи многонационални компании. Като част от усилията ни да подкрепяме малките и средни предприятия, трябва да приветстваме тези нови възможности малките и средни предприятия да работят заедно, завеждайки дела за колективна защита. Що се отнася и до потребителите? Особено важни са възможностите в областта на търговията по интернет и изобщо дейността в дигиталната среда, защото сега потребителя се чувства доста безпомощен, когато осъществява покупки по е, интернета или пък е, заплаща за услуга по интернет. Така че обединяването на потребителите за завеждане на дела също ще повиши доверието към дигиталния пазар, област в която е, има нужда от разширяване на стопанската дейност. Искам а, да подчертая и казаното от докладчика и да добавя, че възможностите по отношение на завеждане дела в областта на екологията са особено важни, защото в Европа имахме не един инцидент, когато при някаква е, авария се стига до замърсяване, което засяга не само една държава членка. Често става дума за засегнати региони от различни съседни държави членки, примерно преливането на а, шламоотвала в а, Унгария, което замърси а, река Дунав и засегна няколко държави. Тези затруднения сочат, че нямаме механизъм, който действа в тази посока на единния ни пазар, защото освен да защитаваме околната среда, трябва да гарантираме и равнопоставеност на а, всички стопански субекти, така че съответните фирми да поемат а, съответно своята дял от отговорността. Ако няма възможност за реално постигане на такава съдебна защита, всъщност нямаме реално функциониращ единен пазар. Не става въпрос само за обещетенията, а и за, за защита чрез налагането на забрана, прекратяване на определени практики от страна на фирми. И поради всички тези е, съображения, заради малки средни предприятия, потребителите и по, в по-широк план екологичната а, защита, ние трябва да продължаваме да работим по тези а, въпроси, макар а, някои от тях да бъдат а, трудни. И ще се радвам на сътрудничеството. Благодаря. Господин Турмес. Благодаря много. Това е един много значителен доклад, който има и много значима политическа стойност след решенията на комисията от 2005 година, която предвиждаше вече колективна защита срещу многонационалните предприятия. А, сега в сега, трябва да се намери някакъв компромис. От една страна не трябва а, да стигаме до някои крайности, които, на които сме свидетели в Съединените щати днес, защото в крайна сметка в Съединените щати предимно адвокатите, които завеждат дела за колективна защита, имат за цел да спечелят огромни суми. Да имат. Въпросът е да има наистина справедливост и да бъде раздадено правосъдие. Затова трябва да се намери някакъв баланс. Второ. Ние така се присъединяваме към казаното от госпожа Хоу и либералите са възможността за малките и средни предприятия и, и потребителите, предвид все по-интегрираните пазари, например пазара на електрониката, че тези пазари имат нужда от повече е, общо европейски правила, т.е. повече Европа. Благодаря ви. Ангелика Ниблер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика за отличното експозе, което направи. От дълги години се занимавам с този въпрос на колективната защита. И е, мога да се присъединя към казаното от колегата Тюрмес, а именно, че тези средства за колективна защита аз лично ги обвързвам с американската система и това наистина е нетърпимо, недопустимо за мен, защото съм адвокат и виждам каква машина за пари е това. А в крайна сметка колективната защита не гарантира по-добра защита на потребителите, а работи само за интересите на адвокатската колегия. Така че трябва по интелигентен начин да видим какви ограничения могат да бъдат въведени, за да се избегнат злоупотребите. Всички вие знаете какви са последствията е, защото има много е, дела за колективна защита, след това се плащат е, пари на адвокатите, но единственият резултат от всичко това е, когато става дума за предоставяне на услуги или продажба на стоки, в крайна сметка има огромни количества информация, която за нищо не служи. Примерно не трябва да си поставяш главата в пералната, да речем. И да се избегнат подобни абсурдни препоръки. Благодарна съм на докладчика за неговия диференциран подход и отчитането на съществуващите средства за колективна защита, които да бъдат поставени в добре обособени рамки, за да се избегнат възможностите за злоупотреби. Достатъчно е да погледнем съдебната практика от САЩ и да направим всичко възможно да избегнем попадането в подобна система. Колегата Гебелс има думата. Благодаря, господин председателю. Лично аз съм против европейска система на колективна защита. И слушах колегите и както обикновенно Е, много от тях е, заявяват е, желанието да, бъде защит... да бъдат защитени средните и малки предприятия, потребителите, вдовиците и сираците и така нататък. Но факт е, че в САЩ, откъдето идва тази система, огромните всъщност кабинети, адвокатски кабинети кантори организират подобни а, неща. Аз не искам подобна система в Европейския съюз, а това не може да бъде избегнато, ако разрешите такава система за колективна защита. Как да се направи а, така, че а, тази система да бъде действително в интерес на потребителите или на околната среда? Или има такава система, или няма. Ако има, ще има злоупотреби. И смятам, че ние не трябва да внасяме всички крайности на американската съдебна система в Европейския съюз. Да оставим свободата на някои от държавите членки. Белгийския колега каза това, да, оставим, да предоставим това на субсидиарността а не да приемаме европейско законодателство. Благодаря, госпожа Бази. Благодаря, господин председател. Аз а, поздравявам комисията за това, че започна тази дискусия, тъй като това е една много важна дискусия и това е един истински политически проблем. Сега, ако а, изоставиме гражданина, потребителите, разбира се, но и малките средни предприятия. Ако ги изоставиме и ги оставим да се справят сами с многонационални корпорации, ми те не могат да направят нищо срещу тях. Нека да ви дам един пример, на който съм бил, съм свидетел и на който всички сме свидетели. Е, ето, големите фармакологични компании, които ви продават медикамент, който или лекарство, което е, има вторични ефекти. Как вие като обикновен гражданин можете да се изправите е, пред срещу многонационалната корпорация? Нищо не може да направите. Но споменявате а, е, а, е, Съединените щати. Apple пусна на пазара един iPad. А, но а, един iPad, чиято батерия не можеше да се сменя. Имаше тогава повдигната иска от потребителите и две години по-късно Apple пусна на пазара един iPad с батерии, които можеха да се сменят, т.е. потребителите спечелиха тази битка. Да, разбира се, ние критикуваме Съединените щати, Добре, ние няма, няма, няма нищо против да е, критикуваме големите е, адвокатски колеги или е, кабинети на сътрудници, които се опитват да спечелят много пари, но също време, но нека не забравяме, че те понякога допринасят за известен напредък на цялата система. Така че е, нека да, не, нека да не забравяме, че ние бихме могли да защитиме гражданина е, срещу е, големите многоционални компании. В крайна сметка не може едно линено гърне да се сравни с едно железно гърне трябва наистина да има една, една, една европейска директива, която да защитава обикновения потребител и малките и средни предприятия. Много е важно. Сега да дадем думата и на комисията, но нека да внимаваме. Имаме още няколко минути, а след това и докладчика ще вземе думата. Благодаря, господин председател. Комисията приветства участието на парламента в този дебат, който се провежда от редица години и сега сме минали на един а, по-виш етап, на един нов стадий на дебата ние е, всъщност в, в, в, момента в момента искаме да се споразумеем по едни а, общи принципи, които да осигурят колективна защита на, на потребителите. А, Разбира се, в разгорещените спорове винаги се, се посочват се посочва примера на е, Съединените щати и е, исковете, които се завеждат там. Но имайте предвид, че това е последното нещо, което комисията би искала да въведе. Е, Европейската комисия търси една разумна альтернатива на американския модел. Да намерим един деликатен баланс, който ще позволи от една страна на потребителите и малките средни малките и средни предприятия да бъдат обещетени за щетите, които са им нанесени и същевременно да не, е, изпадне, да не попаднеме в клопката на американския модел, за това трябва да има предпазни клаузи, предпазни мерки. И очакваме вие тук в Европейския парламент и извън него да намерите онези предпазни мерки, които ще ни позволят да постигнем този деликатен баланс. Сега не мога да не мога да не мога не мога да кажа какъв, в, как, в каква посока ще бъдат нашите решения, тъй като до тук получихме повече от 300 отговора на допитването, което направихме. 300, 300 отговора от големи предприятия и 18 000 граждани, които отговориха на нашето допитване. Междувременно ще обобщиме резултатите. Благодаря. Госпожа Коларска-Бубинска, имате думата за окончателно заключение по доклада. Виждате ли, дори тук имаме е, разногласия. Едни колеги казват, нямаме нужда от е, колективна защита в Европа, други казват, имаме нужда от подобна колективна защита, така че на, наистина има е, доста разногласия. Аз мисля, че наистина трябва да изчакаме резултат, резултатите от общественото е, допитване и след като вие направите един а, е, едно обобщение и един анализ на резултатите и на отговорите, да дойдете да ни представите резултатите тук. Аз лично смятам, че трябва да въведеме такава европейска система предвид глобализацията на економиката, на, на пазара, т.е. нашия потребител трябва да разполага с инструментариум за своя защита пред предвид глобализирането на а, пазарите. А, като същевременно тази, тази, това средство за колективна защита в никакъв случай не трябва да ограничава или да бъде препятствие пред развитието на пазара. А, това, това, това не, не, не, това не трябва да се превърне в инструмент за борба срещу предприятията, на напротив, това трябва да бъде един един инструмент за осигуряване на мирно сър... Е, съвместно съществуване. Но разбира се, е, про- про- проблемите проистичат от е, разликите в различните законодателни системи. Ето, например, в Полша Полша ще трябва да се създаде цялостна нова система за решаване на проблема. И административните съдилища ще трябва да взимат е, трябва да взимат решения, които в, в, ще бъдат в противоречие с съществуващото в момента законодателство, така че някои наистина могат да решат, че е, би било много трудно да се, в, да се даде съвсада система. Както казах, ние ще се върнем към тези проблеми. Вие споменахте е, екологичните проблеми и река Дунав Искам да ни обясните сега или по-късно как, как как, какво, как мислите, че ще стане? Примерно, правителствата да се обединят и да съдят е, онова предприятие или е, он, онази е, корпорация, която е пред е била причина за екологични щети, мисля, че това не е, не е разумен подход. Така че мисля, че наистина трябва да, нам, да постигнем някакво споразумение по едни основни, базисни проблеми. А как, как, например, може да се е, да се реши проблем и е, как да се реагира на последиците от катастрофата в Фикушима. Някои съседни страни са засегнати. Как ще стане това? Така че аз е, смятам, че ако продължиме този вид дебат, мисля, че няма да стигнем до споразумение. А ние трябва да постигнем някакво споразумение. Разбира се, днес, днеска сме изправени пред ново, по нова ситуация, нови проблеми. И трябва да намерим решение. Благодаря ви, благодаря е, много и очакваме резултатите от общественото допитване. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Драги колеги, приключихме с тази е, точка от дневния ред. Имаме още време по този въпрос. Това беше едно първо, на първа размяна на мнение. Сега ще преминем към точка 8. Приветствам комисаря Хедегард. Радвам се, че тя е сред нас. Бихме и искали да ни направите едно изложение и след това да имаме възможност да задаваме въпроси и да проведем дискусия. За това ще ви дам веднага думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Удоволствие е, както винаги, да се срещна с Комисията по промишленост и е, енергетика в рамките на този структуриран диалог работата си от началото на годината комисията продължи да изгражда на амбициозната програма в света по отношение на климатичните изменения и имаме конкретни мерки до края на годината и след това. Климатичните изменения са много свързани с енергетиката и енергийната сигурност, с това по какъв начин а, тези фактори да станат способстващи на нашия растеж новите работни места. Как да, направ... да реализираме програмата си за 2050 година? Както знаете, комисията излезе с пътна карта за конкурентоспособна економика на 21 юни ще трябва да се е, приеме тя и да влезе в сила 2016 е, година. Ще се радвам да чуя и приноса на вашата комисията. Картата за 50-та година е насочена към осигуряването с ресурси, е, реализацията на програмата Европа 2020 година как да намалим емисиите от 80 до 95% към края на, на нашия век, в сравнение с 80-те години. Неодавна комисията прие решение да разгледа последствията след комуникацията, с която излезе по отношение на намаляване на емисиите с 20% и а, изтичането на въглероден двуокис. Е необходимо е да се осигури ресурсно този план и да има иновативни финансови инструменти, като револвиращи кредити. Тези ангажименти са съзвучни с, с пътната карта за 50-та година. Трябва да видим как да мобилизираме инвестициите, които можем да направим днес, така че в дългосрочен план Европа да е по-конкурентоспособна и да по, решава по-успешно въпросите с въглеродните емисии. За това ще се радваме на всички стъпки, които предвижват Европа в тази посока. Две са важните неща по отношение на пътната карта. Първо, въвеждаме един вид преместване на парадигмата. До сега в голяма степен в Европа усилията бяха насочени към а, изпълнение на ангажименти чрез офсетинг, като се осъществяват а, проекти в а, пет а, други държави, като Китай, Индонезия, Бразилия а, и а, се въвеждат иновациите там. А в дългосрочен план обаче нашата стратегия е, ако искаме да направим това, това, това, това преминаване не към нов подход, трябва да инвестираме повече в иновациите в Европа, а не в конкурентни държави. Е, освен това, оп, е, ефтините опции вече не са толкова много, защото що ме е ефтино, тези държави сами ще е, осъществят тези иновации. Освен това, по отношение на енергийната ефективност, както знаете, нашите ангажименти са сериозни. Те са включени в пътната карта и можем да докажем, че ако Европа приеме сериозно своята цел за 20 подобряване на ефективността, може да способства и постигането на целите за намаляване на емисиите. Затова особено в сектора на сградите, а, при, чрез повишаване на енергийната ефективност може да създаваме и нови работни места, защото в строителния бранш в момента има все още висока безработица, а чрез нашите усилия можем да способстваме за нови работни места чрез модернизация пространство на съществуващи сгради за повишаване на тяхната енергийна ефективност. за енергийният пакет Европейският съюз работи по своите водещи инициативи и се подготвят всички мерки необходими за прехода. Повечето от мерките за прилагане вече са приети. Има някои, които все още трябва да се осигурят, за да се гарантира тяхто изпълнение. Предвиждат се и още технически мерки, които да се въведат преди края на тази година. За регистрите искам да кажа, че във всички държави членки текат сериозни усилия. Съгласувани са някои стандарти на безопасност, без които не, мог, не може да се от, открият отново регистрите ние работим с заинтересованите страни и проучваме възможните инициативи за средносрочен план. От до година ще имаме много по-обща платформа за търговете за емисиите. Още няколко думи за оставащите задачи до края на годината. Основно значение в многогодишната финансова рамка се отделя на тези въпроси. Комисията работи активно там. Знаете, предложението ще излезе юли месец, така действията по измененията на климата трябва да се отразяват хоризонтално във всички посоки като, например, научно-изследователската дейност, земеделието и така нататък. Нашите действия трябва да са ярки и насочени към постигането на мерките за адаптация и компенсация. Усилията там трябва да са съществени. Е, разбира се, това ще добави стойност към реализацията на целия бюджет, ако бюджета се оползотворява в по-добър синхрон с политическите ни приоритети. Например, чрез финансирането на кохезионните проекти можем да засилим усилията, да подпомогнем усилията на държавите в тази посока, плюс да работим в посока на гарантиране на сигурността на вноса на изкопаеми горива. Имаме като цел също пресичане на а, възможностите за а, злоупотреби и измами в разрастващия се пазар на а, сертификати за емисии. А, това е за, трябва да се отрази а, в различните директиви, като например тези, които уреждат прозрачността на пазарите, а, и борбата с злоупотребите на пазара. Т.е. не го правим само чрез един акт. За авиацията чете много в пресата. Инициативата за включване на авиацията в пакета за емисиите се движи по график към края на годината ще излезе хармонизираните индикативни стойности, с които трябва да се образят пазарните оператори. Ние работим по установяване на жалони. Парламента от години казва, разбира се, този глобален отрасъл на авиацията трябва да се включи в регламента. Не става въпрос само за европейските въздушни оператори но и за други летища, откъдето тръгват или където кацат самолети, които имат дестинации в Европа. Няколко думи по преговорите. Ще кажа само малко думи. Както знаете, жителите на Дърба ни очакват, критикуват ни за... Има критики а, за това, че в Конгреса а, нещата се бавят, но Европа настоява да се постигне максималното от а, заложеното. Много беше постигнато в Канкун, но набраната скорост не може да се поддържа само с вече обявени инициативи. Трябва да има и нови неща. Ние подчертаваме, че заедно с усилията а, по отношение на а, многостранните преговори за климата, ние работим и в двустранен план. Например, с Китай работим за изграждане на двустранни а, отношения и пазарни механизми, които да отчитат това в следващите си планов период. Те ще включат големи обекти, където ще има търговия с емисии. Работим с Китай за това как да го направят. Също така и по отношение на браншовото сътрудничество работим с тях. От наша страна ние също а, привличаме за участие енергоемките отрасли от индустрията, за да може и те да поемат а, своята отговорност по отношение на енергоемките производства в Китай. Ще работим по програмата на комисията за едната година. Тя се изготвя в момента. На 26 октомври трябва да се приеме от колегията на комисарите. Освен международните преговори и своевременното прилагане на екопакета, ние ще продължаваме с мерките за по-нататъчните съкръщения на емисиите е, на 20%. Някои от вас ще си спомнят, че парламента и, коми... и съвета поискаха от комисията да направи нещо в областта на корабоплаването, ако до края на годината няма напредък в Международната морска организация. Ако в международните е, форуми не се постигне напредък, ние ще помислим какво да направим. С комесара е, Калас работим в тази посока. Вече три срещи има. Нашите екипи работят съвместно, за да сме готови. Ако в международен план не се постигне напредък, какво ще се направи от наша страна. Много сме напреднали по отношение на консултациите, още няма окончателно решение. Така, господин председател, в зависимост от вашите въпроси в комисията, ще видя за какво друго да говоря. Благодаря. Благодаря ви за тази обширна, изчерпателна информация, която може да послужи за основа на нашата дискусия. Госпожа Далькастио, благодаря, госпожо комисар, че се присъединихте към нашата комисия днес, за да обсъдиме изме, енергийните измерения, които според мен са а, повсеместни. как, как, каква, как, каква е целта? Намал... По-малко използване на енергия, повече енергийно ефик... енергийна ефективност и намаляване на потреблението. Тоест всичко това, за което говорите, са проблеми, които касаят нашата комисия. Но нека да се спра на някои по-специфични аспекти. Става дума за умното потребление, интелигентното потребление. Знаете, че то има за цел да развива промишлеността, да, да, да намали а, потреблението. Значи, интелигентното потребление стъпва на интелигентните мрежи. Но за това Потребителите трябва да бъдат информирани, а те могат да бъдат информирани, когато се разгърнат е, пилотни е, широкомащабни проекти. В Съединените щати от много години вече се прилагат широкомащабни проекти, а в Европа различните промишлени отрасли се оплакват от е, липсата на действие в Европейския съюз прямо това, което се случва в Съединените щати. Тоест, тези проекти според тях са абсолютно задължителни и уместни и необходими. Какви са проектите в е, тази област и какво смятате да правите в тази област в близките години? Благодаря ви. Госпожо комисар, бих искала Бих искала да подчертая, че енергийната ефективност е от голямо значение и проблемите, които обсъждаме в тази връзка са ключови. Бих искала също така да кажа че може би трябва да, да, да, да промениме посоката на, наше, на нашия размисъл и на нашия дебат. Кои са отраслите, които, в които трябва да се инвестира, за да можем наистина да е, водим успешна борба срещу промените в климата, предвид промените настъпили през последните години? Не, забравяйте, че ние сме е, на сред път след е, аварията в Фукушима и преди заседанието в Дърбан. Всички онези, които бяха миналата седмица в Китай, ще, ще потвърдат, както каза и госпожа комисаря, че позицията на, на Китай не е много ясна. Спомнете си, че в Копенхаген Китай беше лошия ученик. В, в Канкун е, Китай беше много дискретен, ненатрапчив. И същевременно Китай не предприе важни инициативи или значителни инициативи. Но пред нас е Дърбан. Е, и смятам, че ние трябва да се възползваме от обстоятелствата и да насърчиме Китай да предприеме е, крупни инициативи. Мисля, че миналата седмица по време на посещението в Китай усетихме някои признаци на, а, е, за обстоятелства, които биха позволили това. Всички желаеме Дърбан да се увенчае с успеха. А, така че още веднъж повтарям, че трябва да, им, да говориме с единен глас, единен европейски глас, но същевременно да можем да разчитаме на а, е, надежни партньори, защото в противен случай резултатите, които очакваме, няма да, бъ... няма да могат да бъдат постигнати, госпожа Хол. Благодаря, госпожо комисар, за подробното изложение. Вие споменахте силната роля, която може да изиграе енергийната ефективност. Вие казахте, ако Европа приеме сериозно тази задача. Сериозно ли я приемаме в момента? Опасявам се, че има знаци, че Генерална дирекция енергетика на комисията може да настоява за въвеждане на задължителни цели на енергийната ефективност, но докато направят оценка на една държава за 2013, ще стане 2014, ще мине мандата сериозни ли сме и действаме ли наистина а, докато желязото е горещо. Второ, по отношение на това дали нашите ангажименти а, се ползват с доверие, дали не чакаме твърде дълго комисията да предприеме а, окончателно уточнени действия. А, в а, а, директивата, примерно за земеползването и за а, качеството, а, отчитат ли се тези неща? Можете ли да ни дадете а, някаква сводка за най-актуалните актове, в които е отразен а, екологичния ком, а, компонент? Господин Ламберт. Благодаря, господин председател. Аз искам да, свър... да, да, да свържа два проблеми проблема свързан с ресурсите и проблема свързан с климатичните промени. Миналата седмица излезе един доклад за използване на ресурсите и се казва, че ако няма раз, раз, наистина а, разделяне на развитието и използването на ресурсите ни, просто няма да, да, да постигнем целите, които сме си поставили, а да не говорим за онези 20%. Така че моя въпрос е следния. До... М- можем ли да, да, да постигнем нашите цели, без да имаме всъщност фиксирана цел за използване и управление на ресурсите. Така че аз наистина съм загрижен от това. И, и един втори въпрос, който, който е свързан с европейската схема за търговия с еминия. Ние като Европейски съюз не трябва ли да измерваме неш... не, нещ, нещата не в количествен, а в качествен ефект, защото знаеме че е, количеството на емисии, на китайски емисии отговаря на количеството на потреблението в Европа. Благодаря, госпожо комисар. Радвам се, че присъствате на нашето заседание. Имам въпрос към вас. Всъщност няколко въпроса. Първият е свързан с последните мерки. Има една хипотеза, според която относно антропогенния източник на тези емисии, но всъщност става дума за лоби. Бихте ли дали научни доказателства на тази теза? kiedy o to go spytałem. Тоест, не трябва само да се опираме на това, че панела всичко е определил. Аз потърсих отговор и ми беше отговарено, ние вярваме на резултатите, постигнати от панела. Въпреки, че тези данни не са проверени и не са проверяеми. На второ място, геологичния институт за климатичните промени. В него работят специалисти. Те не формулират само хипотези, а ги проверяват. Това във връзка с това е втория ми въпрос. На трето място, увеличението на емисиите на въглероден диоксид би трябвало е, да бъде съпътствано от изследвания. Има много причини за това. За отхвърляне на антропогенната хипотеза. Господин Гебелс. Да, председателят може би по-кратки да бъдете в изказванията си, колеги. Госпожо комисар, наистина аз дълбоко уважавам комисията, но имам усещането, че тя действа като оперетен герой. Да вървим, да вървим напред, но всъщност подскачаме на място. Комисията множи различните книги, бели, зелени, пътни карти за до 2050. А това си е чиста еквилибристика, според мен. Каква всъщност ще бъде конкретната политика до 2020 година, за да постигнем поставените цели? Факт е, че Европейският съюз а, постигнал много и изисква другите нации да го следват. В Копенхаген, знаете прекрасно вие това, предложенията, направени от Европа, много малко а, а, партньори заинтересуваха. Свен Саркози, Меркел и другите. Същото се случи в Канкун. А Дърбан не е свързан с много по-големи надежди. Факт е, че Китай никога няма да приеме такава система и е, логиката от Киото. И тъй като Китай няма никога това да приеме, САЩ, Бразилия, Индия също няма да го направят. Как искате при тези обстоятелства Европа да продължава да дава пример, а нашите емисии от 14% а, сега са 10% 5 години по-късно от световните емисии как да постигаме целите си. Аз мисля, че трябва да направим това, което вие казвате, а именно да се инвестира в нови технологии, в възобновяеми енергийни източници и най-вече в изследователската дейност. А ние не правим това. Ние сме винаги на опашката на китайците, на американците и на другите. Така че умолявам ви, госпожо, да си спестим тези излишни жестове, пътни карти и прочие. 2050 година. Пожелавам ви дълъг живот, но малко от нас ще са тук, за да проверят какво точно ще е изпълнено от предложението на комисията. Благодаря. Госпожа Кавалио. You, Благодаря, господин, госпожо комисар. За... Имам два въпроса към вас. Първи. Вчера генералният директор на Диджи бюджет каза, че има средства останали по изпълнението на Европейската схема за търговия с емисии. Имате ли Става дума за 200 милиона. Имате ли някакви проекти за освояване на тези средства, примерно за енергийна ефективност на скрадите или нещо друго? Що се отнася до преговорите? Може ли да, да ни кажете какви нови аспекти предвиждате в Дърбан? като например някакво споразумение с е, е, Китай. И какви, какви, какви са вашите е, амбиции от, от, отрасловите споразумения? Ще бъдат ли включени? за, примерно, обсъждане на изтичането на въглерод в, отделно, в от различните индустриални промишлени отрасли. Доста въпроси бяха зададени на комисара. Сега нека да дадем думата на госпожа Хадегард. Уважаема госпожа Кастилио, е за по-интелигентните системи. Имаме регламент, 80% от жилищния фонд трябва да има интелигентни измервателни уреди до 20-та година, но чрез бюджета имаме много възможности да окажем подкрепа на разширяването на интелигентните L мрежи а, и други интелигентни системи. Това са все неща, които в момента обсъждаме в комисията и съм убедена, че те ще се отразят в предложенията на, за бюджета преди 1 юли и там Европейския парламент има решаваща роля за а, да отстоява включването им в бюджета. Сега за ролята на Китай и за Дърбан. Ще ми се да можех да съм тъй оптимистично настроена както вие. Надявам се вие да сте прави. Имахме много надежди, но едно от, че една от засилващите се в економическо отношение държави ще е, имат положително роля в Дърбан. За сега не сме видели на много насърчителни знаци за това. Работим в тази посока. Вие казвате какво може да направим дърба на госпожа Кавалев също по тази този въпрос. Риска е, а, в края на краща дърбан да не се случи нищо или почти нищо е голям и какво може да направим в тази посока. Например, след Великденските празници ние направихме един форум заедно с американците – където настояхме южноафриканците като домакини да предложат програма за срещи, заседания, да има и министри, които да се включат, за да видим какво конкретно може да се направи в Дърбан. Имаме проблем с втория период за ангажиментите, бъдещите реформи, всички неща, където искаме да се постигне напредък, но това е все още сценарий. Казваме защо не се включат и нови евентуални а, области, където да имаме ресурси, засилване на сътрудничество, включване на а, авиацията, насърчаване на механизма за чу, чисто развитие. А, през юни имаме планирана такава среща. Освен това в Германия в началото на юли бившите министри ще имат заседание. Това също ще бъде в дневния ред. Тоест, искаме да има и други резултати накрая. Е, новите сигнали, за които говорите в посока на Китай, надявам се те да се реализират много скоро. За въпроса дали е, Европа сериозно гледа на въпроса за енергийната система. Съгласна съм с вас. Тук май е, куца логиката. Поне е, с хората, с които аз е, говоря, като, с повечето министри, като говорите, е, ще ви кажат, има логика. Питайте и бизнеса. И той ще каже, има логика. Но все пак реално действие в е, е, енергийната ефективност не се забелязва в големи мащаби. Затова от името на комисията се представи това предложение. На местото има драстични предложения, като например всяка държава членка три години 3% от обществените сгради ежегодно да ги а, ремонтира. Това означава, а, че не трябва да има някакви специални програми за финансирането, защото тези инициативи имат добра економическа възвръщаемост и без това. Въпросът е как а, да засилим използването на вече съществуващи иновативни финансови инструменти. Аз съм с впечатление, че, например, в някои нови държави членки сериозно започва да прие, прегръщат а, този дневен ред а, за е, економическата ефективност а, заради ефекта върху економиките. А последващия въпрос. Сега в ще имаме заседание, на което е поканен Европейския парламент и очаквам резултатите от партньорските проверки. Знаете, че има трудни въпроси. След партньорските проверки започнаха да идват коментарите, които в момента разглеждаме, за да можем и да предложим последващи стъпки. А, казах вече нещо а, на, по въпроса на господин Ламберт за целите за енергийната ефективност. Надявам да имаме напредък. Дали да има такива цели? А, преди края на годината за първ път ще излезем а, с съобщение и за ефективността на ресурсите. Съгласна съм с вас. А, важно е на нещата се гледа в цялост. А, това е част от нашите водещи инициативи. Но когато говорим за мерките за потреблението, и те не трябва да сравняват а, не, непременно с, с специфичните за страните, но изобщо за мерките за осигуряване на добри нива на комфорт и потребление. Повечето държави членки казват, ако продължаваме да печелим данъчни приходи, за да финансираме нашите социални държави чрез облагане на, тру, на трудовите хора, това ще навреди на нашата конкурентна способност. Затова в наша полза ще е да променим а, нещата и да насочим данщо облагане към а, енерги... облагане на енергийните ресурси. Няма да навлизам а, в а, спор с а, господин Герек, защото мисля, че нещо пропуснах, не чух до края превода. Но а, голяма е дискусията за приноса на Европа. Аз смятам, че имаме достатъчно данни, за да започнем да предприемаме мерки. Ще кажа обаче, че дори тези, които не вярват, трябва да се съгласят, че е доста логично да се захванем с енергийната ефективност. Просто това е економическата логика. Вместо да се фърлят пари в Близкия изток или Русия, тези пари да се инвестират в собствените ни економики. Е, господин Геобълс, за това да не ни хванат е, неподготвени и бездомашно. А, съгласна, че е необходимо да поддържаме набраната скорост. А, е, ние наистина съкръщаваме емисиите. Господин Гебелс, аз не съм съгласна с вас, като казвате, че Китай никога няма да приеме схемата за въглеродна търговия. Това не е вярно. Те в момента го въвеждат в 6 пилотни проекта. Вие ще кажете и какво от това. Но говорим за Шанхай, Чончин, което е най-големия град в света, Бейжинг, Бейжинг Уангдонг и големи индустриални региони а, до година и в, през 13-та година ще имат големи пилотни а, а, проекти в а, това отношение за въглеродната търговия а, китайският министр каза не само на Канкун, и извън това, той каза в петгодишния план, ако искаме да постигнем тези климатични цели ефективно, трябва да използваме пазарни механизми. Аз мисля, че това е много интересно. Те работят тази посока и ние работим с тях двустранно, за да може каквато система решат да приемат те, тя да е съвместима с европейската. А, сега, именно за, а, с тази цел а, да установим дали колко е изтичането на а, въглеродните, въглеродните мисии чрез изнасяне на проекти, направихме този проект за а, прегледа, за оценката Съгласна съм с вас. В следващия бюджет е особен, изключително е, важно да се даде приоритета на изследователската и развойна дейност. Иновацията е ключ към богатството и проспоритета на Европа е, в е, едните години. Надявам се, че в това отношение комисията и парламента ще обеднят усилите. си, за да кажем, ако искаме тия неща да се сбъднат, трябва по нов начин да подходим а, към тези приоритети в новия бюджет в сравнение с досегащите бюджети. Иначе ще се окаже, че имаме недостиг на средства, защото те са разпиляни. Ако са а, заедно, ще можем да ги опозорим по-добре. Съжалявам, че за а, тази, тези средства, които казвате, че не са оползотворени, не ми е ясно на къде се насочват, а, но след заседанието ще намеря данни и ще ви отговоря. Благодаря. Благодаря ви. Аз лично не взимам думата да коментирам. Благодаря много, господин председател. Под много време, през е, продължение на 5 години, е, съм прекарал в Шанхай и а, е, този град има за цел през 2020 година да ползва само възобновяеми енергоисточници и те ще постигнат това, защото инвестират, а ние само приказваме. Това исках да кажа. Благодаря ви много, колега Гебелс. Доминик Плате. Благодаря ви много. Благодаря много, госпожо комисар, за възможността, която ни предоставяте да дискутираме. Една бележка имам само, свързана е с Фукушима. В крайна сметка, не само на европейско ниво, ние след Фукушима обсъждаме стрес-тестовете и във всички държави това доведе до нова енергийна политика, нови виждания. В нашата страна до 2020-2025 година въпрос още се обсъжда, но ние възнамеряваме да изоставим атомната енергия. Какви са възможностите за замяна на атомната енергетика? По отношение на топлоцентралите, е, на ТЕЦ, на ВЕЦ, е, те също трябва да бъдат е, развивани, за да се постигне тази амбициозна цел и да успеем да загърбим атомната енергетика предвидените срокове. И още нещо, за което по-малко се говори, затоплянето на климата. но може би целите свързани с климата се преразглеждат. Вчера обсъдихме с председатели и колеги този въпрос и се каза, че в Европа потребностите от газ е, всъщност, е, възобновяемите енергийни източници водят до по-голямо потребление на газ и до е, високи въглеродни емисии. През последните месеци се показа, че не се преразглеждат тези цели. Аз мисля, че пакета 2008 година за климатичните промени ще се запази аз участвах в разработването на този пакет и съм обвързана а, с тези цели. Но ако продължим да поддържаме амбициозните цели, економическите ни позиции ще трябва да бъдат разгледани. Това буди тревога от мен. Страх ме от деиндустриализация. Виждам, че председателят си гледа часовника, но наистина имаме сериозни проблеми, свързани с еврото. И има много европейски държави, които поради местни проблеми не са развивали индустрията през последните години. Гърция, например, ако искаме да й дадем възможност да постигне стабилност. говори се за нещо като план Маршал, може би не това, но поне е възможност да се развива индустрията, зелената индустрия. Но ако се развие индустрията в Гърция, това също ще доведе до климатични промени. Знам, че част от вашата мисия е и грижата за климата, но не трябва да пропускаме и конкурентоспособността на нашите индустриални производства, защото ние ако закриваме работни места, а се разкриват в Китай и вижте какво става в Катар. Това бяха европейски предприятия. Надявам се и в Европа да се вземат правилните политически решения. Председателят, благодаря за тази информация. Погледнах си часовника, защото разполагаме само с 15 на минути, значи имаме 10 минути за 6 изказвания и след това 5 минути за отговор. Господин Жадо. Аз не съм много добър, добър по сметките, господин председател, извинявайте. Сега първият ми въпрос е следния. Според вас, какво ще бъде влиянието или въздействието на докладите, е, които е, гласувахме вчера към а, е, тази стратегия до 20-та година. Така, това, по този начин ние насърчаваме Европа да а, върви напред и то не сама, а като поеме ръководната роля в света. Второ, А, Какви са финансовите ангажименти на страните от ОИСР и е, Европейския съюз, взети в Копенхаген и препотвърдени в Канкун, докъде сме стигнали. И трети въпрос. Вчера в Комисията по външната търговия е, повдигнах въпроса, свързан с преговорите с Малей, е, Малайзия. освен че е, ние трябва да преповториме нашите критерии за устойчивост за е, отглеждане на палмово масло, но е, трябва да им, се, да им се припомни също така и да се поставят условия, свързани с купуването на ресурси от Африка, които водат до обезлесяване. Е, Малайзия за сега не реагира. Имате ли някакъв отговор на този въпрос? Благодаря, Благодаря господин председател. Три бележки. Първо, по присъствието на Саркози и Мергел понякога съжаляват, че отсъстват, друг път пък осъждат като присъстват. Трябва да знаем каква е позицията ми. Второто, втората ми бележка е свързана с Китай. А, има разлика. Ние сме демокрации, демократични държави, но не такъв случай е с Китай. Аз, госпожо комисар, държа да ви благодаря и да ви поздравя за трудната ви е, задача е, в този мандат по, този, по тази тема. И след като чух това, е, което се каза за Малайзия, бих искал да знам какво мислите за търговската политика на Европейския съюз и по-специално за включването на клаузи, свързани с околната среда в търговските споразумения защото по силата на Лисабонския договор трябва да ратифицираме търговските споразумения. Обсъждате ли това с колегите? Миналата седмица в... бяхме в Уругвай по преговорите с Меркосур. СТО не третира тези въпроси, но ни се казва, ако работите по СТО Плюс, не може да включите е, социални клаузи, защото това е забранено, но може да включите санитарни или свързани с сигурността и опазването на околната среда. Не можем ли да включим такива клаузи за опазване на околната е, среда в двустранните ни споразумения? Флоренс? Благодаря, госпожо комисар. От е, 20 години участвам в конференции, посветени на промените в климата. И не, днес, а пък изведнъж днеска смятаме, че цифрите са от огромно значение за конференция. В Дърбан също ще се обсъжда един единствен въпрос. Ще има ли договор или споразумение, към което да се присъединим и да присъединим другите? Това е въпроса, защото в вчерашните дискусии. Те бяха интересни, но говориме за цифри, цифри, цифрите всъщност нищо не помагат. Трябва да видим и ще, ще имаме ли нов пакет Киото, какво ще бъде вътре, китайците ще се присъединят ли или трябва да търсиме друг начин да постигнем целите. Та... Да. Така че какво ще бъде последиците от 20%, какви, какви ще бъдат последиците от 30%, примерно за предприятията, защото в Германия, например, нещата трябва да се обсъждат и всички трябва да, да участват в едно всеобщо обсъждане. Но Знаете, че ще има едно предварително е, изследване, проучване, но е, дали примерно Япония ще вземе предвид е, заключенията на това изследване? Ай, аз лично бих, бих искал да, да, да да видим е, другите ще се присъединят и каква ще бъде тяхната е, позиция. Аз не е, споделям казаното от господин Герек, а по-скоро е, това, което каза госпожа Ниблер, но, но просто в крайна сметка, ако искаме да, правим, да направим усилия, да ги направим, но какъв ще бъде резултат? Благодаря, госпожо комисар. Обедени сме, че трябва да се работи повече за енергийната ефективност. По отношение на сградите и санирането им, аз съм докладчик и в следващите финансови рамки поне 15% от европейските фондове за регионално развитие трябва да могат да се ползват от гражданите, за да инвестират в енергийната ефективност. Това не е задължение, но държавите членки трябва да имат тази възможност. Господин Жадо спомена за гласуването в Комисията по околна среда. И смятам, че наистина е много важно да се опрем на данните от 90-те години. Пример. Румъния сви емисиите си спрямо 90-та година 40% през 2005-та. Не защото е, е по-ефективно нашето производство, а защото преструктурирахме някои предприятия, други бяха закрити, беше свит капацитета и затова емисиите намаляха, но това не означава, че сме по-конкурентно способни. И по отношение казва от госпожа Хиблер, трябва да произвеждаме повече, по-екологична продукция, не да свиваме капацитета си и да губим работни места. Що се отнася до финансирането, Смятам, че не трябва да се посочват задължителни цели без съответното финансиране на мерките за постигането им. Но нямаме много възможности, няма фондове, които да подкрепят е, различните браншове, за да работят по-ефективно. И последна бележка е, системата за е, емисионни квоти. Е, знаем, че има измами, свързани с ДДС. Какви мерки предвиждате, за да функционира тази система? Благодаря. А моя въпрос може да прозвучи провокативно, но госпожо комисар, вие ме познавате, така че ще се справите. А, честно ли мислите, че пътеката чрез ООН е правилната, ако искаме е, нашите усилия е, за борба с климатичните изменения се увенчат с някакъв успех. Според мен, Канкун се оказа по-скоро въпрос а, е, да накараме мъртвия да продължи да се влачи с нас по кръчмите, отколкото реално да постигнем нещо. Може би а, това не е съвсем пълната истина, но все пак а, това ми хрумва а, както знаете, каквото му хрумне на човек, това му се струва, че е реалността. Дали имаме конструкцията, рамката, в която реално да протичат успешно тези а, проект, а, преговори. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, днес споменаваме Дърбан. И срещата на високо равнище в Дърбан ще се проведе по време на полското председателство. А каква е ролята на полското председателство? Каква роля би трябвало да играе полското председателство за успеха на Дърбън? Не бих искала е, просто по време на полското е, председателство да, да погребеме надеждите. И е госпожа Ниблер, нашите екологически цели трябва да съответстват и на нашите възможности да бъдем конкурентоспособни. Германия се отказва от атомната енергия добре, но тогава може би е, тази енергия трябва да се замести с газ. Какво мислите по този въпрос? какви са и какво може да направи Полша още веднъж? Благодаря. Първо за господин Ниблер. Да, а, госпожа Ниблер, имате много въпроси. А, вие казвате да не забра, загърбваме конкурентоспособността. Аз няма а, никой, който да не се съгласи. Аз мисля, че затова цялата процедура по а, прегледа, да идентифицираме най-озвимите сектори, най-енергоемките, защо там да се дадат най-големи безплатни квоти. А, също така, а, за това обръщаме внимание на економиите на енергия чрез енергийната ефективност. След кризата в Япония, мистер председателя Канго каза и днеска ще го чуем в Г8. А това е полката Да се насочим а, към а, възобновяваме енергоисточници и економии, а именно това е най-напредната лата в енергийно отношение страна в света, е Япония. Значи ние трябва да дадем тласък на своят е, изобретателност, е, иновациите. Знаете, че търсенето ще нараства е, много стръмно. А, пазарът на енергоефективни и а, съобразени с климата продукти ще се развива. Ще се утроява търсенето към 20-та година и ние трябва да отстояваме твърдата си позиция. Така разбирам и сигналите от към Германия. Те смятат, че така може да се създадат нови работни места, да се стимулира растежа в Германия и Европа, а не обратното, ако а, правим интелигентно тези неща. Сега, за дебатите. Разбира се, много помага, ако вие в вашите държави членки също предавате а, тази информация, така че най- скептичните държави членки да видят какво правим в тази посока, но а, в крайна краща и парламента, и комисията години наред обедняват усилията си, за да се а, е, движим напред а, е, е, по разумен начин. И успехите на вашата комисия също подкрепят това. За палмовото масло, за Малазия, за Африка, важни неща. А, искам да ви уверя, че а, в, а, от Африка в бъдеще ще, ще получаваме силни сигнали за това. и цените на хранителните стоки се покачват. Има пряка връзка в това. И според мен тази косвена промяна на земеползването е изключително важна ако светът не работи в правилната посока по отношение на биохраните, ще се създадат сериозни проблеми в изхранването и в цените. Това е важно и за света, и за Европа. Сега, за търговските споразумения. Като говорим за Меркосюр, решението е ясно. Комисията миналата година проведе дискусия и наистина тези аспекти трябва да се застъпят в преговорите с Меркосур Флоренс. Дали ще се разберем в Дърбан или не, какво правят китайците. По отношение на мониторинга и проверките, и прозрачността. Много от нас отчитат, че през последните 12 месеца Китай направи повече, отколкото очаквахме. Започнаха да действат в Копенхаген наистина зле, но после се движат добре в Канкум и не мога да кажа какво ще стане в Дърба, не защото Европа не иска или не знае какво иска, а защото другите не искат. Може да се каже, както и вие казахте, защо не се откажем, щом толкова бавно нещата, нещата, нещата се движат. Ще ви припомня, преди три години, когато оформихме пакета за климата и енергетиката, Европа бе единственият е, регион в света, заедно с Норвегия и Швейцария, който, е, който заложи конкретни цели. Днес повече от 90 държави сложиха подписи си под е, споразумението от Копенхаген и това е вече един цели, целеви документ след Канкун. Важно, по, вярно по-бавно, отколкото ни се ще, но при равни други условия аз ще кажа като довод, че на, на, в най-добър интерес на Европа е, че всичките страни от Г-20, изключени на Саудитска Арабия, е, е, имат такива цели. Много от тях е, го правят чрез вътрешното си законодателство. Това е в наш интерес. Сега за схемата за замените, за това се прилага в Корея, в Китай, в Калифорния. Да, Йенс, вие знаете, и аз мятам, че много бавно се променят нещата, но ние наистина тласкаме света в тази посока. В края на краища на за кого е най-важно това? Евро, за европейския бизнес, защото в един глобализиран свят в в наш интерес е да имаме международна система, която да е единна, а не 20 а, 30 различни системи, с които трябва да се образява бизнеса. А, това е единствената посока, която можехме да приемем в международните а, преговори. Е, но и по тази причина в на план с Китай, в Калифорния, Корея работи в тази посока, а не само в международните е, форуми чрез ОНЕ. Накрая Флоренс пита какво прави Япония. Е, разбирам, е, че ще се чуе сега и министър Кан ще го каже. не сме сигурни какво правят, защото то не става в международен план. Но аз разбирам, че те искат възстановяването да стане по един много по-устойчивен начин, защото видяха доста индустриален път и економически потенциал в тази посока. Една от основните причини, промени в Европа от а, съобщението на комисията през май и преминаването към 30% цел, какво ще струва, какви са ползите, плюсови и минуси и тъй нататък. Та, през последните 12 месеца аз смятам, че успяхме да преобърнем начина по който водим този дебат в Европа. От тясният фокус на климатич... върху климатичните процеси към това как да го направим интелигентно, тъй че да засилим, а не да увредим конкурентно способността си. Всичко това, господин председател, означава, че ние не седим да а, чакаме да видим какво ще направят другите Вярно, ще е нужно време преди на международно ниво другите да поемат а, задължения и твърди ангажименти. Това не означава, че докато това не става на международната маса на преговорите, е, другите не го правят в вътрешен план. Това е важно, ако искаме да запазим позициите си на тези международни пазари. Накрая искам да кажа, че преди два дни отидах да видя този е, самолет с, с, с соларна а, а, енергия. Той е а, един аеро, а, Airbus 26 часа лети без да спира. Не става просто само за соларния самолет. А, може да се задвижда, да се да задвижва а, самолет така, но това не е най-важното. Най-интересното е, че имат 80 сектора, а, а, спонсора от най-водещите фирми в Европа ако иска да се, искаме да се постигне нещо такова, интересно е да видим как може да се изобретят нови технологии, които могат да се въведат в автомобилостроените, в химическата промишленост. А, примерно леки материали. Изумително е този самолет тежи колкото един автомобил. Исках да кажа, че от всички тези фирми, с които се срещнах, прозвуча посланието. Моля, Европа, не се бавете. Ние е, имаме е, таланта и но, изобретателността. Е, Европа трябва да ни даде дългосрочна предвидимост, една а, е, широка рамка за а, е, развойна изследователска дейност и Европа може да е, бъде водеща. И този соларен а, е, самолет е просто един а, е, пример за това как може енергийните екологични въпроси да тласкат напред а, нашата конкурентоспособност и растеж. Благодаря. Благодаря ви много за вашата ангажираност, за отговорите, които ни дадохте. За сега ще закрия сутрешното заседание. Ще се видим след обед.